ce matin. Тази сутрин комисията по бюджета ще успеем да, изград... да, с... да изградим бюрото в съответствие с правилника, който предвижда, че в бюрото участват мъже и жени. Преди това трябва да проверя самоличността на заместниците. Според правилника, групата трябва да представи имената на заместниците. Те от Йо Лайнен замества госпожа Хофман, Габриеле Кръс замества мадам Води, Бенито Зилуага замества госпожа Нириада и госпожа Хаутова замества госпожа Вала. с заместниците, чието имена бяха прочетени, имаме кворум. Кворумът е от минус 11, от минус 11 членове и можем да преминем към избор на бюро. От януари бюрото състоеща от председател и първи заместник председател господин Сарвама. Групите постигнаха съгласие съответствие с което кандидати за втори заместник председател са господин Гейер, господин Муршан за трети заместник председател и госпожа Холмайер за трети, за четвърти заместник председател. Господин Гайер, потвърждавате ли, че сте кандидат господин Мурашан? Кандидат ли сте, госпожо Холмайер? Кандидат ли сте? Имаме ли нужда от тайно гласуване или можем да изберем колегите с ръкопляскане? Няма възражения срещу избора и гласуването с ръкопляскане. Следователно обявявам за избран за втори заместник председател Йенс Гайер, за трети заместник председател Сигрид Морешан и за четвърти заместник председател Моника Холмайер. Искам да ви поканя, госпожо и господа заместник-председатели, да заемете мястото си тук на трибуната. Искам да ви предложа една промяна в дневния ред, а именно фонд Комисията за гарантиране на външните дейности, госпожа Холмайер иска да ни представи доклада си за сградите и проекта Frontex. Микрофонът не е включен. Господин председател, в понеделник бихме искали да се вземе решение именно в този момент, тъй като наймът за сградата ще е по дълго отколкото е необходим и ще има две годишен буферен период. Но това означава допълнителни разходи. Моето мнение че трябва да запазим, че трябва тази максимална тежест да бъде а, максимално ограничен преходните периоди трудно се планират предварително, но допълнителен найем за две години е доста. А, това беше моята кратка критична бележка. Решението ще вземем чак в понеделник. Има ли желащи да се изкажат по доклада на госпожа Холмайер. Няма желащи. Благодаря, госпожо заместник-председател. Сега ще дам думата на Гардия Забал да ни представи доклада за фонда за външни дейности. Благодаря, господин председател. Надявам се, че ме чувате. Наистина, ние ще говорим за мандата на ЕИБ. Вече разговарях в комисията, така че ще обсъдя най-вече моите изменения като докладчик. Бих искала да, също да обсъдя и измененията, които получих, за да видя дали мога да се съгласа с тях. Принципно в този доклад аз съм разделила работата си на пет раздела. Първо се разглеждат цифрите, след това знаем, че има принципно съгласие – да се увеличат разходите, тъй да се каже, за външния мандат на ЕИБ. Но имаме и някои разногласия между е НП и ние социалистите. Искаме да променим регионалните тавани. Въпреки това се надявам, че ще стигнем до съгласие. Моята инициатива е да се променят цифрите – представени от комисията. На първо място да се увеличат наличните парични средства за външния мандат на ЕИБ и на второ място да се подсилят областите, в които ЕИБ работи, като предоставя инвестиции. Разбира се, Ако ние използваме парите само за близкото съседство, то това би довело до баланс между присъствието на А и Б на изток и на запад, както и на юг в Латинска Америка. Според мен обаче би трябвало наистина голяма част от инвестициите да отидат на изток, но трябва да се мисли и за юга, и за Латинска Америка. Имаме, разбира се, и миграционния натиск. Мигрантите не идват само от изток, идват и от юг. Именно за това и променихме външния мандат на ЕИБ, за да може да е по-активна в тези страни. Знаем какви са последните геополитически промени. Имаме и Тръмп, в САЩ, затварянето на границите и изоставянето на Латинска Америка. Затова мисля, че сега Европейския съюз има възможност да гледа по-далеч от нашето съседство. Ясно е, че ни занимава най-вече това, което е близо до нас, но разбира се, можем да погледнем и по-далеч. Иначе съседството, разбира се, е важно, но нека не забравяме Латинска Америка. По основните цифри сме съгласни. Мисля, че няма проблем с това увеличение. По-скоро с разпределението трябва да се направи една малка промяна, за да стигнем до обща позиция в парламента и комисията. Моите изменения са свързани именно с четвъртата заявена цел. Бих искала да се говори не само за борбата с основните причини на миграцията. Това е логична задача, виждаме в предложението на комисията – но не бива трябва да говорим единствено за борба с причините за миграцията. Би трябвало да поговорим и за нашата визия, как да помогнем на тези страни, така че да се развиват и хората да не трябва да ги напускат, а да виждат някакъв проект за себе си в родната си страна. Опитвам се да обясня своята идея. Миграцията е последица от положението в тези страни. За това ми се струва, че трябва да се борим не с последиците, а с причините. Това всъщност е правилният подход. Не само да мислим за последиците и миграцията. Когато инвестираме в тези страни, ние им помагаме да се развиват устойчиво. Целта на всички политици, политики във външния мандат на ЕИБ следователно трябва да отговаря на този наш стремеж. Ние искаме устойчиво развитие – Ясно е, че искаме да помогнем на страните, за да могат те да имат бъдеще и да предложат много по-добри условия за живот на младите, които в момента са безработни. Има доста предложени изменения. Мисля, че с известни преговори можем да стигнем до съгласие между политическите групи но подчертавам отново, нека не говорим само за причините на миграцията, нека имаме един по-общ подход. Третия блок от изменения е свързан с политиките на пола. Много изменения имаше в това отношение. Ние бихме искали равнопоставеност между мъжете и жените при представените проекти. Както казах, много са измененията, но аз само трябва да ги обобщя, да изчистя езика и мисля, че всички тук имаме едни и същи разбирания. Същото е и за правата на човека. Колегите настояват те да не бъдат погазвани в страните, където се изпълняват проектите. И тук става дума единствено за редакция и обобщаване. Имаме и изменения срещу данъчните обежища, избягването, укриването на данъци. И тук мисля, че между нас няма разногласие, просто трябва да стигнем до общата формулировка. Има още една тема, която можем да обсъдим заедно. Не знам дали сме единодушни, но със сигурност нашата комисия има убедително мнозинство на мнение, че ние трябва да защитим позицията на комисията а именно управлението на гаранционния фонд да премине в ръцете на комисията и постепенно всичко да се управлява чрез един бюджетен ред. Имам предвид всички гаранции. Много са измененията, 602. Аз не ги обсъдих надълго и на широко, но мисля, че очертах основните теми. Освен това, има доста изменения, които трябва да се подкрепят, защото те отговарят на нашия подход. Утре имаме заседания с докладчиците в Сянка. Разбира се, аз разговарям непрекъснато с тях, но утре сме насрочили и общо заседание, за да уточним окончателната позиция, да изчистим някои коментари. Надявам се всички да сме настроени положително и да търсим начини да стигнем до съгласие, за да преговаряме след това със съвета от една силна позиция. Благодаря. Благодаря, госпожо докладчик. Благодаря за изказването. То ни призовава да, да започнем действия за взаимодействие и развитие с трети страни и с надежда за намаляване на мигрантските потоци. Госпожа Халтова е първата, която има дума. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че докладчика Гардия Забала разбира принципите на ефективността и се опитва да формулира предложения за подобряване на предложението на комисията. Благодарение на тях има ангажимент към спазване на изискванията за правата на човека и равенството на половете. Изразявам пълна подкрепа за предложението. Също така смятам, че трябва да подкрепим промените и за прозрачност, както измененията в полза на публикуване на резултатите. Има нужда от Именно трябва да разберем, че има връзка между развитието и миграцията. Това обаче не бива да влияе върху правните задължения. Има правни и политически причини. Трябва да признаем, че усилията от страна на докладчика за коригиране на някои слабости в предложението на комисията не смятаме, че трябва да се използва това решение, за да кодифицираме първопричините за миграцията. Това е проблематично от политическа гледна точка и не дава резултати. Ето защо предлагаме да не се включват е, да не се споменава миграцията и първопричините. Тук е, може да се даде сериозен принос е, към политиката за развитие на Европейския съюз. И успоредното предложение за гаранционния фонд може да бъде новаторски инструмент. Определено смятаме, че в краткосрочен план – този инструмент може да е по... Не, не смятаме, че този инструмент може да повлияе върху миграцията и сред специалистите по развитие има съгласие, че когато се извършват дейности за развитие, хората мигрират в по-голяма степен, тъй като имат възможност да мигрират, така че няма краткосрочно решение на това, което наричаме миграционна криза. Също така предложението на комисията за кредитиране при финансирането на дейности срещу изменението в климата трябва да се допълни с допълнителни, допълнително финансиране. Също така искаме да се каже, да има по-ясни разпоредби за юрисдикцията, всички граждани, гражданите са скептично настроени по отношение на използването на обществени а, средства а, от а, юрисдикции, които не сътрудничат. Основният елемент в доклада е член 11 точка С за изпълнение на стратегическите цели политиката на Съюза за страти... особено стратегическия план за правата на човека. Това е необходимо, ако искаме да изпълним своите задължения в съответствие с външната политика на Европейския съюз. И така, благодаря на докладчика и съм убедена, че крайният резултат ще бъде добър. Благодаря, казва председателя, за тези думи господин Депре. Благодаря, господин председател. Не разполагам с досието и затова ми е малко трудно. Ще се спра на четири въпроса. Първо проблемът за разпределението. с съм по-съгласен с предложенията на докладчика и имах възможност да разговарям с нея на двустранна основа, отколкото с измененията внесени от НП. Смятам, че що се отнася до взаимоотношенията с изтока и юга, трябва да обръщаме внимание на юга и трябва да коригираме доклада в частта за таваните. Аз съм за подобряване, за повишаване на тавана за Латинска Америка, имайки предвид а, ситуацията и взаимоотношенията между САЩ и Латинска Америка, бихме могли да подпомогнем Латинска Америка не съм обаче за включването на Куба в списъка. Нека да изчакам още малко. Не виждам защо трябва да подпомагаме режима на Караул Кастро, който не напредва достатъчно бързо по пътя на демократизацията. Второ, що се отнася до целите, свързани с преодоляване на първопричините на миграцията, има един семантичен проблем. Аз си слушах тезите на докладчика и на госпожа Халтова. Нищо, от, откъде се разбира, че а, има конкретни действия а, за преодоляване на първопричините. Какви са първопричините? Демографията в някои страни и второ потребност от економическо развитие и от друга страна перспектива за много младежи. Няма, нямаме разлика по отношение на целите, първопричините на миграцията могат да бъдат променени чрез економическо развитие. Аз не бих се занимавал с причините за миграцията по една причина. Е, голяма част от общественото мнение в момента смята, че ние не успяваме да управляваме тези потоци. Трябва да имаме коража да кажем, че това е цел на Европейския съюз да възприемем правилен подход към миграционните подходи, за да могат мигрантите да влизат по редовен начин на територията на Европейския съюз. Съгласен съм с баланса между половете ще внесем изменения, тъй като има формулировки, които ни се струват нереалистични по отношение на възможностите за контрол. ние сме за баланса между повете и ролята на комисията, що се отнася до останалото, сме за това, което предлага докладчика и на следващата среща ще разгледаме измененията и унези, които сме готови да подкрепим. Господин Морешан, благодаря господин председател. Първо искам да изразя признание за конструктивния дух по време на работата между госпожа Гърдия Забал и докладчите в Сянка. Утре ще се срещнем и съм убеден, че ще постигнем компромиси и споразумения по всички въпроси, които тя представи. Както каза тя, ще трябва да постигнем ясно и категорично мнозинство с оглед на предстоящите преговори. По другите, останалите въпроси, първо за глобалния таван и моята а, група а, мисли по сходен начин. Искаме глобалният таван да се повиши на 38,4 милиарда. Това е искането на ЕИБ. Смятаме, че трябва да се съобразим. Сега регионалното разпределение. Аз мисля следното. Разбира се, има глобални предизвикателства и регионални предизвикателства в цял свят, но трябва да и си изберем приоритети. Ресурсите ни не са неограничени и трябва да ги използваме внимателно най-големите заплахи за Съюза идват от непосредственото ни, от непосредствените ни съседи, както от юг, беженските потоци, така и от изток т.е. все по-агресивна Руска федерация, която заплашва някои страни в региона, които са предприели тесни форми на сътрудничество с нас, Грузия, Молдова. Ето защо най-големите суми трябва да бъдат свързани с, с стриктен надзор. Най-големите суми трябва да бъдат за южното съседство и източното съседство и е, южното, южните са тези, които получават най-високите суми от всички региони, според ЕИБ не са нужни повече средства за южните съседи, но докладчикът смята, че това не е така. Моята група е готова да подкрепи този подход но не бихме искали да използваме всички налични резерви за южното съседство, тъй като това ще повлияе върху източното съседство, така че сме съгласни с увеличение за южното съседство поради сериозните предизвикателства там, но не толкова, колкото предлага докладчика, но ние водим разговори, под, в, в непрекъснат контакт сме и ще постигнем компромис. Да, повишаване на сумите за Южното съседство, това е региона, който без друго получава най-много, но колко да бъде увеличението, за да не ощетим други региони, които са важни за нас. Що се отнася до източното съседство, ако продължи кредитирането с тези темпове, мандатът средствата ще бъдат изчерпани, няма да има повече средства за Украина, която е много важна за нас, също въжи за Грузия и Молдова, така че има увеличение за източното партньорство. Що се отнася до Латинска Америка? Време е да, пок... да проявим солидарност. Свидетели сме на тенденции в САЩ, които са сериозно предизвикателство за Латинска Америка. И ние не бива да изоставяме е, Латинска Америка и бе предлага определено увеличение. Аз мятам, че увеличението там е оправдано. Въпросът е дали ще успеем да се образим с е, нивото предложено от докладчика. То е много повече от е, предложеното от ЕИБ, без да пострада от това непосредственото съседство, където трябва да насочим вниманието си, тъй като там идват основните предизвикателство. Утре ще се срещнем и съм убеден, ще постигнем съгласие по регионалните тавани. Те ще се основават на предложенията на ЕБ, защото по принцип ЕБ може да направи много добра оценка на потребностите. Второ, по общите цели Моята група приема въвеждането на конкретни цели, свързани с, потребно, с потребностите на транзитните и приемни общини. Това е част от стратегическият ни отговор на беженската вълна през последните две години. Що се отнася до правата на човека и равенство на половете, да, съгласни сме, че тези индикатори и критерии трябва да фигурират при изпълнението на проектите, но не бихме искали това да доведе до допълнителна административна тежест за бенефициентите що също се отнася и до джендър мейнстриминг, нека да се прилага там, където е възможно и уместно. Включването в клуба в списък на страните, отговарящи на изисквания, е проблем. Моята група обърна сериозно внимание на този въпрос. Колеги от АФЕТ също изразиха притеснения и помним дебата от, от миналата година за включването на Беларус в списъка на страните и Жерар Депре каза много ясно, има и положителна тенденция в взаимоотношението между Европейския съюз и Куба, но темповете на промени достатъчни ли са да включим Куба в списъка или пък това да стане малко по-късно чрез акта за делегация на Европейската комисия. Също въжи за Беларус. Разбира се, това е въпрос, който ще трябва да се обмисли с докладчите в сянка но страна на ЕНП има засилващи се резерви по гаранционния фонд. Накратко, подкрепяме накратко докладчика без никакви резерви за прехвърляне на управлението на фонда от ЕИБ към комисията, за да има повече последователност и повече съответствие с други инструменти които комисията вече управлява и накрая господин председател групата ни предложи изменения за изключване на Руската федерация от списъка на страните. Защо предлагаме това? Свидетели сме на засилваща се агресия към много от страните, Съюза и поставена под съмнение на много от ценностите ни ЕИБ не предоставя кредити от 2014 година и смятаме, че тази реалност на непредоставяне на кредити на Русия трябва да бъде приведена в съответствие с законодателната база. Руската федерация анексира регион от Украина, има една отрицателна тенденция в взаимоотношенията между Европейския съюз и Русия. Е крайно време да изпратим сигнал, че това не може да остане незабелязано. И докато взаимоотношенията между Европейския съюз и Русия не се върнат на положителен път, Европейската инвестиционна банка, която предоставя кредити в съответствие с приоритетите на Съюза, трябва да прекрати кредитирането и законодателната база трябва да бъде приведена в съответствие с реалността на място. Това е от мен. Ще, разчит, ще работим с докладчика и другите докладчици в сянка, за да постигнем консенсус и да се постигне убедително мнозинство в парламента. Господин Комер. Искам първо да благодаря на докладчика за сериозната работа по този текст. В нашата група имаме позитивно отношение към доклада. Искам да използвам тази възможност да поздравя и новоизбраните заместник председатели. Нека да мина към доклада по същество – не съм много сигурен, че този, тази процедура в комисията е най-подходящата. Погледнете заглавието на доклада. Става дума за един гаранционен фонд за външни дейности на Европейския съюз. Говорим на практика за помощ за развитието, за подкрепа на демокрацията в света. Много от измененията, които се внасят обаче са свързани с миграционната криза и затова не смятам, че те са подходящи. Изпращането на ясен сигнал за миграцията е нещо важно, но не бива да опаковаме тези неща в този доклад под различно заглавие. Разбира се, че трябва да се правят и тези неща. Естествено, трябва да работим срещу първопричините за миграционната криза. Споделям мнението на колегите. Е, е, как можем да се справим с миграцията чрез гаранционен фонд за външни дейности? Всъщност това означава, че като парламент имаме много малко ограничени възможности да контролираме инвестициите. Всъщност на практика прехвърляме своите правомощия за решения към ЕИБ. Имаме <clears throat> доверие към тази банка, но не познаваме добре съответната процедура. Другото, което трябва да е ясно, е, че ще се окаже, че реализираме една политика за развитие, която нямаше добри резултати в миналия период. Знаем, че за сега няма кой знае какви резултати от цялата ни политика за развитие. Създадени бяха паралелни структури, които повредиха съществуващите структури, това е изкривяване на конкуренцията, ако отидете в една бедна държава и отпуснете гарантирани заеми от ЕИБ, става много трудно за вътрешните конкуренти да предприяват нещо. Не бива да вървим по този път. Добре е да има преки инвестиции от Европейския съюз, за да можем да управляваме своите средства и трябва да се насочим към области, които не вредат на местната економика, например опазване на околната среда, инвестиции в образованието и професионалното обучение. Всъщност тези неща не вредат на економиката на съответните страни. Разбира се, че трябва да уточним съответните средства – От друга страна, резултатите от подобни дейности са много благоприятни за Европейския съюз. Важно е тук да се постави условието Европейския съюз да разработи общо понятие за убежището и миграцията. Ако това не бъде направено, ще продължим да харчим огромни средства без да сме сигурни, че ще постигнем целите, които сме си поставили. Като цяло, мисля, че докладът е много добър, но в частта борба срещу миграцията не, не бива да записваме неща, които са на практика бележка по черта. Благодаря. Бенито Зирога. Имате думата. Благодаря. Имам някои общи съображения по докладите, които обсъждаме, свързани с нашите външни дейности и финансирането им. Ние дълго помагаме на бедни страни, И економическото развитие на тези трети страни винаги ни занимава, особено сега, когато имаме кризата с миграцията. Да не забравяме, че повечето мигранти принудително напускат страните си. Това води до доста проблеми за европейските правителства. Необходимо е да се мобилизират обществени средства, което означава да се използват и финансови инструменти, като FC или този план за външно инвестиране. Обикновено в такива случаи, тъй като пазарът не дава големи печалби, е необходимо да се намесят обществените средства. Ние трябва да подкрепим отпускането на тези заеми, като покрием и риска на частните инвеститори в този случай. Така определени страни могат да приемат мигранти, отхвърлени от други страни, или да бъдат използвани като места за събиране на тези мигранти, за да не се стигат до трафик на хора. Според нас, развитието на третите страни зависи не толкова от преките действия на Европейския съюз, колкото от отношенията на обмен – справедлив обмен, сътрудничество. Това според нас е по-важно. Обсъжданите планове за инвестиране обаче според нас не постигат тази цел и за това ние не можем да подкрепим. Благодаря. Благодаря, господин председател. Искам да насоча вниманието ви към един аспект. Става дума за един <clears throat> сателитен бюджет, е, върху който много често нямаме внимание, е, е, влияние. Проблемът е <clears throat> сега, че не искаме да дадем 6 милиарда евро като гаранция за такава система. Добре е да продължим с предложението на комисията. В никакъв случай не бива да увеличаваме гаранциите. Това, като липсва и в проекта на комисията, и в доклада ни, е как гаранционния фонд ще се обедини с другите програми в Европейския съюз, <clears throat> политиката за добросъседство 18 милиарда евро. Всъщност парите не се разходват под тази част. Комисията има <clears throat> задачата да се отчита по тази програма. Искам да разбера какви са възможностите за разширяване на тази програма. Опасяваме се, че няма връзка с междугаранционния фонд и вече действащите програми. Има някои европейски програми, които ми се струва да се конкурират с това, което прави Е и Б. А пък на място капацитета за управление е много ограничен и много трудно се координират тези ресурси. Бил съм на място и знае, че <clears throat> Е, капацитета там е доста голям. Също защо даваме тези пари върху област, която не можем да повлияем. Как да съчетаем на второ място тези неща с европейските програми? И третият ми въпрос е Латинска Америка. Няма кой знае колко мигранти от Латинска Америка, няма и бежанци. целите, които предлагате, са добри на думи, но парите, които се предлагат, са ненужни. Благодаря. Госпожа Мутела, моля. Благодаря. Искам да отговоря във връзка с някои от нещата, които казах. Господин от нас отнесе малко скептично към моите бележки за първо, причините за миграцията. Защо? Искам да отговоря, се налага <clears throat> отново да изобретяваме колелото и имаме съответни програми на Европейския съюз. Ако включим и тези неща, се създава объркване. Искам да насоча вниманието ми към едно от измененията с искания от комисията да ни дадат един списък за първопричините за миграцията. Мисля, че това ще бъде много трудна задача на, за комисията. Към господин Кълман искам да кажа, че не сметам, че европейската политика за развитие и сътрудничество се е провалила – Е, за тази част има нужда от повече мониторинг, е, повече контрол и повече прозрачност. Ако добавим тези структури, пак ще стигнем до известно объркване по отношение на първопричините за миграцията. Във връзка с фонда, гаранционния фонд, е, с него имаме възможност да създадем някои съвременни инструменти, чрез които да стимулираме частния сектор да се включи в развитието в държави с големи трудности, дори в така наречените крехки държави. Много е важно да гарантираме, че държавните пари ще действат като лост, който да привлече средства от частния сектор – и за това и докладчика, и докладчиците в Сянка разглеждат много внимателно Европейския фонд за устойчиво развитие. И накрая, смятам, че Беларуса трябва да бъде допусната в списъка за кредитиране, а Русия не. Благодаря. Сега ще помоля докладчика да отговори на въпросите, които бяха зададени. Да, докладът е много важен. И, да, да, това би било, би било много силен сигнал за нашите граждани във връзка с миграционната ни политика. Искам сега да отговорите какви са ефекти върху бюджета. 36 6 милиарда. Определена сума в бюджета като гаранция за това. Госпожа Гардия Забал. Имате думата. Благодаря ви, господин председател. Ще се опитам. Не знам дали ще мога да отговоря на всички, но поне ще нахвърля някои идеи. Първо, една от най-обсъжданата тема по новите задачи и истинските причини за миграцията – Всъщност става дума, може би, по-скоро за семантични оценки, казват някои. Да, това е така. Но много често се използва определена дума, защото за това си има причина. На мен самата ми се струва, че крайният резултат би могъл да бъде един и същ но все пак не ми нали, се струва, че едно и също да кажеш ние ще се борим за устойчиво развитие и да кажеш ние ще се борим срещу причините за миграцията. Едното е много по-положително, а другото ми звучи доста по-отрицателно. Ето защо от гледна точка на семантиката и езика, мисля, че е по-добре да говорим а, за конструктивния подход – така че ние не говорим само за семантика и не говорим единствено за причини за миграция или за развитие. Е и Б има три задачи. Развитието на местния частен сектор с МСП, развитието на инфраструктурните, социални и транспортни механизми, и борба с измененията на климата. Нека не забравяме основната концепция. И с това отговарям и на госпожа Гресле. Първо, в Европа има много активна миграция от Латинска Америка. Те на първо място идват в моята страна. Но имаме и външната миграция в самата Латинска Америка. Има много миграционни потоци. Затова мисля, че трябва да помогнем на хората там да имат житейски проект. Тук не става дума, пак казвам, само за миграция, за нещо по-голямо. Много бележки си водих за да не забравя нищо, обръщам се и към госпожа Хаутала. Наистина, тя казва, трябва да се обърнем към комисията и тя да ни обясни причините за миграцията, а не само да казва, нека да се борим с тези причини, нека да каже кои са всъщност причините, за да решим дали мерките са подходящи или не. Така или иначе, ние бихме искали да можем да си свършим добре работата и за това съответно да определим и необходимите на нас инструменти. Госпожа Гресле говори за сателитните бюджети. Не веднъж сме ги критикували, но увеличаването на гаранцията няма нищо общо с тях – Става дума просто за количествено увеличение. Какво ще е бюджетното отражение? Доколкото знам финансовата рамка, ни трябват само 35 милиона разлика. Това е само гаранция, освен това. С 35 милиона евро ние можем да увеличим гаранцията за банката. Разбира се, това само до 2020 година, след което ще имаме ангажимент за следващата МФР. Откъде ще дойдат тези пари? Ще трябва да дадем зелена светлина, предполагам неофициално, на нови преговори за преглед на финансовата рамка. Имаме и глобалния марш. Тук може да се включи и миграцията и сигурността. Това е само един пример. Има и други маржове. 35 милиона не се намира толкова трудно в един бюджет на Съюза. Това е Утре ще продължим своето обсъждане и съм сигурна, че ще стигнем до съгласие. Благодаря. Един технически въпрос е. Гаранцията, която се дава от бюджета на Европейския съюз, е, се отнася за всички кредити, <clears throat> за целият портфел от кредити. Европейския съюз <clears throat> дава <clears throat> гаранция, ако съответният кредит не се възстанови, ако се стигне до несъстоятелност, бюджета на Европейския съюз действа като гаранция. Тази гаранция за какъв процент се отнася? Колко? 60% от е, кредита. Толкова ли? Е? Кой представлява ЕИБ? Може ли да отговорите на този въпрос, ако дадем кредит от 100 е, единици, каква е частта, <clears throat> която се гарантира от европейският бюджет? В този смисъл искам да разбера какви разходи се предвиждат за европейския бюджет на фона на сумите, с които разполагате за отделните държави. Имате думата. Uh, uh, Благодаря. Гаранцията покрива 65%, 9% от бюджета на Европейския съюз. 9% от тези 65%. Следователно, ако има още 6 милиарда, 65% да кажем са горе-долу 4 милиарда и 9% от тези 4 милиарда са 360 милиона, които трябва да се вземат от европейския бюджет. но принципно говорим за това. 9% от тези 65%. Ние трябва да имаме предвид тези данни. За комисията, господин Анжел. Благодаря. Искам да отговоря на вашия технически въпрос, тъй като Отговора не беше добре разбран. Тези 9% се начисляват върху цялата гаранция. Например, ако имаме 38 милиарда гаранция, ние покриваме 9% от тези 38 милиарда. Говори се извън микрофон. Обемът на гаранцията е 100%. Но ние имаме един лимит и това е 65% за целия портфейл от проекти. Е, вие настоявате на сумата 38,4 милиарда. Тя е завишена в сравнение с предлаганото от комисията. Тогава максималният риск за европейския бюджет е 65% от този бюджет. Но иначе имаме покритие от 100%. Дано да съм бил ясен, малко е сложно. Отново се говори извън микрофон от страна на председателя. Бюджетните последици от това решение следователно са следните. Би трябвало да разполагаме с необходимите разходи, за да покрием тези 9% от 38 милиарда. или 540 милиона. Добре, ще спрем до тук. Благодаря на нашия докладчик, който утре има много важно заседание. След 6 дни на 27 март ще приемем доклада. Мандата за произнасяне е 1 април. Първия триалог е на 10 април, но датата трябва да се потвърди. Благодаря ви, госпожо Рубиял. Сега ще дадем думата на господин Морешан, макрофинансова помощ за Република Молдова. Благодаря, господин председател. Тук процедурата е сравнително лека. Може би и затова разполагаме с малко време за дискусия. През януари беше решено за Молдова да се заделят още 100 милиона евро като макрофинансова помощ. Идеята е да се подкрепи тази страна в нашето съседство под формата на безвъзмезна помощ 40 милиона и останалите като заеми. Предвидени са няколко транша като всичко това отговаря и на меморандума за разбирателство, който трябва да бъде подписан между Европейската комисия и Молдова. Докъде сме стигнали и какво мисля аз като докладчик? Основният доклад се прави от комисия Инте. Знаем, че има предварителни условия, съгласно които Съюзът може да отпусне заеми на Молдова единствено, ако са спазени правата на човека, ако има върховенство на закона. Това са общи условия, които ние не можем да променим. Според мен, условията за човешки права и върховенство на закона са изпълнени. Затова това можем да преминем към следващия етап, да обсъждаме конкретния меморандум за разбирателство, който се подписва от Европейската комисия и Република Молдова. Този меморандум е много конкретен, с съвсем добре формулирани цели и срокове. Република Молдова ще се задължи да укрепи своята съдебна система, да се бори с корупцията, да подкрепя независимата съдебна система, да се бори срещу изпирането на пари и с крупните банкови, банкови измами, Знаем, че такива се случиха около 2014 година. Бяха откраднати около 1 милиард евро. Надявам се, чрез този доклад ние да помогнем да се изпълни предложението на комисията и на Молдова да бъдат предоставени обещаните средства. Но, както казах, в меморандума ще има конкретни изисквания и условия. В крайна сметка, гражданите на Молдова очакват от нас точно това, а именно ние да помогнем, когато страната има трудности, но разбира се, да използваме ограничените финансови възможности на Съюза по начин, който ще гарантира че тази страна се развива добре. Не забравяйте, ние имаме споразумение за асоцииране с Молдова, много добри отношения. Сега трябва да гарантираме, че Молдова ще продължи да се развива по същия начин. Това е духа на измененията, които предлагам. Крайният срок, господин председател, е 23 март 10 часа. В комисията ще гласуваме на 3 април, за да може да се одобри меморандума за разбирателство и тези средства да бъдат отпуснати при изпълнение на едни много конкретни условия. Благодаря, господин докладчик. Всичко е ясно. Господин Негреско. Благодаря ви. Аз съм убеден, че това, което казвам, ще стигне и до Република Молдова. Надявам се да бъда правилно разбран. Важно е доклада да покаже, че Европейския съюз наистина е отворен към Република Молдова. Трябва да се имат предвид и извършените реформи там. Но не би трябвало да политизираме доклада. Ние трябва да имаме предвид структурата на бюджета, да се придържаме към позицията на колегите от комисия Инта и да бъдем максимално ясни. Този доклад не е насочен към правителството, а към гражданите на страната. Ясно е, че разбира се, условията са зачитане на демокрацията, правова държава, борба с корупцията. Условията трябва да са такива, че да сме сигурни в крайна сметка, че отпусканите средства ще стигнат до населението. Ние искаме да подкрепим хората от Молдова. Пак казвам, нека да подходим бюджетно, а не политически. Не виждам други желащи. А, господин Тара, извинете, че не ви видях. Благодаря, господин председател. Принципно подкрепям подхода на докладчика, но господин Негреско ме провокира – Той иска да ограничим доклада до бюджетните съображения. Не съм съгласен. Всеизвестен факт е, че молдовските банки, е, за съжаление, и са изпирали пари. и В това са участвали банки от Латвия, Литва и Естония. За жалост, иска ми се молдовското правителство да бъде стимулирано и да използва споразумението, което има с Евроюз, така че да се разчита на някакъв разследващ орган, който да помогне на правителството и по този начин да се избегнат подобни практики. И още нещо накрая. Аз високо оценя молдовските войници, тъй като 83-та година съм ги обучавал в съветската армия, но те много обичат корупцията и си спомням как се ми носиха едни дамаджани из вино. Euh, Мисля, че нашия докладчик е предвидил изменение по вашия конкретен коментар. Не виждам друг да иска думата. Гласуването е на 3 април. Сега ще дам думата на колегата Негреско мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, техническа помощ по инициатива на комисията. Ще говоря на английски. Всъщност няма какво толкова да кажа. Мисля, че докладът е ясен. Става дума за това, какво комисията иска да използва за техническа помощ. Техническата помощ може да се увеличи до 0,5%. Тази година обаче ще има намаление от 380 хиляди на 310 хиляди, което представлява само 0,018% от целия бюджет за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията или ФПГ. Е Идеята е да има по-добри инструменти за наблюдение, обмен на информация. Ние организирахме и две срещи на експерти. Всичко изглежда много интересно. Ние често говорим за този фонд в нашата комисия. Казваме, че комисията трябва да подобри комуникацията, да съобщава по-добре възможностите, които фонда дава на бенефициерите. Би трябвало също така да споменем обмена на добри практики. Това не се казва в предложението на комисията. Трябва да има по-голяма активност с тези звена за контакти, защото някои от тях си вършат работата, други не. Би трябвало да се види къде има нужда от помощ, къде трябва малко да бъдат подбутнати. И не на последно място, допълняемостта. въвеждането на критериите за мобилизиране на средства при криза. Искаме също така да подобрим достъпа до документацията на фонда, за да може да се прави оценка. Това според мен трябва също да се включи в доклада. Благодаря ви, господин докладчик. Има ли коментари, изказвания? Не виждам. Ние ще се върнем на този фонд. Малко е тъжно, че всъщност този фонд се намесва тогава, когато предприятията вече уволняват работниците. Би трябвало да има и някакви други начини и лекарства, тъй да се каже. 12 часа 27 марта е срока за измененията. На 4 април гласуваме в пленарна зала. Господин Допре сега ще ни представи рамката на Съюза за презаселване в Европейския съюз. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък, като кажа, че не предлагам изменения от името на Комисията по бюджети, що се отнесе до рамковата програма за презаселване. Ако искате да дам повече обяснения и да говоря само за бюджетното изражение, ще се спра на следното. Първо, колегите трябва да правят разлика между презаселване и разпределение. Презаселването се отнася до хората, които са в лагерите, например в Йордания, Сирия, Ирак, Турция и определени държави членки ги приемат на своя територия. Това е презаселването. И това всъщност се разглежда в предложение предложението, докато преразпределението засяга бежанците, които са на европейска територия и трябва да се разпределят съгласно Дъблинския регламент. Водеща комисия е Либе. От бюджетна гледна точка е много трудно да се види какви средства трябва да се предвидят за идните години. Комисията би трябвало всяка година да прави предложение с броя за презаселване заселване в Европейския съюз, но би трябвало всяка държава членка сама да определи броя, който ще приеме. Тук следователно нямаме на какво да стъпим, за да изчислим точно разходите. На второ място ние имаме конкретно предвиждане и то е, че всяка държава членка която приема презаселено лице на своя територия, ще получи 10 000 евро за лицето, които се изплащат от бюджета на Съюза, съответно от ФУМИ. Това, което е ново тук, и аз съм съгласен, е следното. Ако една държава членка реши двустранно да премести тези лица дори извън Европейския съюз, тогава ще получи сума от 6000 евро. Тъй като ние имаме програма на Европейския съюз за преразпределение, нормално е Европейския съюз да плати е, за това преместване. Същевременно не виждам какви са аргументите европейския бюджет да финансира държави, които решават да преместят тези лица извън териториите, които се обхващат от програмите на Европейския съюз. Но иначе тъй като това отива по-далеч, не предлагам изменения, свързани с бюджета. Имам други възражения. Благодаря, господин председател. Кой желая да вземе думата? Е, е, Искам само да благодаря на докладчика Депре за свършната работа. Ние работихме заедно. Нямам какво особено да добавя към казаното от него. Аз смятам, че е правилна идеята, която го ръководеше по време на работата. Ние трябва да, да дадем подкрепа за работата, която се върши. Това е и нашата цел. Благодаря още един път на колегата за свършената от него работа. Благодаря, господин. Благодаря, господин председател. Ясно е, че ние имаме нужда от обща процедура и за това приветствам усилията на господин Дюпре. Предизвикателството е голямо. До някъде обаче не съм съгласен с това, което той каза. Вярно е, Европейския съюз а, има нужда от политика за интеграция и развитие, трябват ни и законови пътища за поемане на мигрантите, но все пак ми се струва, че държавите членки трябва да имат право да решат точно колко да презаселят. Тези 10 000 евро от ФУМИ покриват единствено първоначалните разходи по презаселването държавите членки си знаят най-добре колко хора могат да приемат, на колко могат да предоставят закрила. Също така ми се струва, че участието би трябвало да бъде доброволно. Говорим за много трудна задача и мисля, че и вие сте на моето мнение в това отношение. И накрая финансирането на националните схеми за презаселване трябва да се гарантира. Ако се придържаме единствено към презаселването чрез европейската рамка, това ще ни ограничи. Бих добавил, освен това, че ВКБОН имат богат опит и този опит трябва да бъде максимално използван и при общите процедури на Съюза. Това са най-важните точки, които исках да добавя. Очаквам бъдещата ни работа. Си, Господин Колмел. Благодаря и аз искам да благодаря на колегата Жерар Добре за чудесно свършната работа. Има известно но има известно противоречие между този доклад и предишните доклади. По време на предишните доклади говорихме за процедурите на по която държавите членки взимат решения за а, беженци и за лица без граждани. Тук са предвидени два вида финансиране за 6000 и за 10 000. Има и предложение от комисията, а именно а, солидарна а, помощ за 250 000 души за един човек. И искам да повторя разликата и е, споменах я в началото. Не говорим тук за програма за разпределение, за разселване, която има за цел да промени регламента от Дъблин. Не става дума за 250 хиляди като санкция, защото програмата за разселване на беженците, дошли в Европа, се разпределят по система, разработена от комисията. Всъщност ние го обсъждаме тук през заселването и това е европейска програма, предложена от комисията. По тази програма всяка година комисията определя определена бройка, да речем 100 хиляди души от зоните на конфликт, които биват допускани в Европейския съюз. Механизмът се определя от комисията, държавите членки са тези, които определят колко души могат да приемат. Няма санкция от 250 000 евро, ако не приемат хора защото на тях не им се налага квота. Става дума за механизъм, който има за цел да определи определен брой лица, които ще пристигнат. Десете хиляди, повтаряме, сумата, която се предоставя в рамките на изпълнението на Европейската програма за лице през заселено. Споредно с това държавите членки могат да предприемат едноли, едностранно решение за презаселване на лица извън Европейската програма. Те могат да го направят, но не виждам защо за това трябва да плаща европейския бюджет. Ето, моето предложение е е да осигурим финансиране за онова, което е включено в Европейската програма. За да няма недоразумение, в тези разпоредби няма санкция, тъй като не става дума за разпределение или разселване. Благодаря, господин Комел. Благодаря ви, уважаеми колега, за допълнителните пояснения. Не исках да, вли, да навлизам в контекста и предисторията на въпроса. Двете процедури са малко различни, но сумите са очевидно различни. В единия случай говорим за 10 000, в другия случай, в съответствие с Европейската комисия, Европейската комисия не го нарича санкция, нарича го вноска. И разликата е огромна. Ясно е, че ако някой идва от трета страна, беженец, беженец който идва от лагер, съгласен съм с господин Сарвама, че това трябва да бъде на доброволна основа. И разбира се, можем да спорим за сумите. Но не можем да забравим тези 250 хиляди в другото предложение. Тази сума фигурира. Предполагам, че тези цифри не са измисляни просто така. От стратегическа и тактическа гледна точка смятам, че ние в Комисията по бюджет трябва да си зададем въпроса какво всъщност искаме да постигнем. Ясно е, че Стъпките са много и общо заето посоката, в която се движим е добра. Но оставам с впечатлението от изказалите се, че Европейския съюз в... се стреми към интегрирана миграционна политика, но нямаме такава политика все още. Е, и твърде са много неоточнените параметри. За съжаление, държавите членки нямат смелостта да постигнат каквото съгласие, по който и да е бил въпрос. Въпросът е, трябва ли да продължаваме да играем играта? Да проявяваме ли добра воля и да гласуваме да, с ясно съзнание, че няма да има холистично решение на проблема. Въпреки, че ние не сме водещата комисия по това досие, ние сме бюджетна комисия и одобряваме средствата. Така че можем да се наложим и да кажем, че ще дадем съгласието си само когато се постигне споразумение за холистичен подход към миграцията. Ние нос трябва да решим дали ще позволим нещата да продължат по-старому или да се наложим. Никой друг не иска думата. Същност, господин Депре, за санкция ли става дума? Това няма връзка с предложението, което обсъждаме в момента. Има връзка с плана за разселване по промяната а, за по промяната на Дъблин. Това е план за разселване по механичен признак. При някои смятат, че това е санкция, други гледат на това като на альтернатива. Аз предпочитам гледам на това като на альтернатива, тъй като някои държави не искат да участват. Комисията в резюме казва или ще участвате в програмата за разселване, или ще участвате в финансовата солидарност. Всеки път, когато не приемете кандидат, който трябва да приемете по плана за преразглеждане на регламента от Дъблин, дължите 250 хиляди. Това е, е, свързано с преразглеждането на а, Дъблин. Тук а, в случая не става дума за участие от държавите членки, тъй като няма а, задължение за участие в раз, в презаселването. Бюджетът. Това от, от как, как се решат нещата от бюджетна гледна точка? Трябва да попитате Европейската комисия. Това, което е предвиден от чий джоб излизат парите? От Европейския съюз и държавите членки – Доколкото помня, нека комисията да ме коригира, държавите членки са тези, държави членки могат да приемат беженци, които не са поискали, но ня, в момента няма споразумение. И има ли някой от комисията, който да потвърди това, което казах? Как, а, как стои въпроса с а, тази вноска. Не, не, няма решение. Ако бъде постигнато съгласие, как, как ще бъде решен въпроса от бюджетна гледна точка? Би ли отговорила комисията, ако има отговор? Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Допре, за е, ентусиазираната подкрепа за предложението на комисията. Що се отнася до конкретния въпрос, е, предпочитам да проуча нещата и да ви изпратя писмен отговор, за да съм е, сигурен, че няма да ви дам грешен отговор. Мисля, че всички, които пожелаха да се изкажат, имаха, получиха тази възможност. И сега господин Депре за да обобщи. Е, нека да има ясно разграничение, за да няма недоразумение. Сегашната практика предвижда, когато една държава членка реши доброволно да участва в програмата за преразпределение, тя получава 10 000. Аз лично смятам, че трябва да, сумата трябва да е по-висока, но това, което е предвидено в, комисия, в предложението на комисията. Сега господин Комер за отсъствието на европейска политика. Всъщност, презаселването по това предложение е законен път за онези, които имат нужда от международна закрила, да влязат в територията на Европейския съюз. Е, подбора на лицата, които ще бъдат е, допуснати на територията, е, няма да бъде произволно от някакъв бюрократ. Само, че това е законен път и това е причината, поради която подкрепям енергично тази мярка, защото целта на политиката на Европейския съюз е да, е да направи така, че да не стават жертва на трафиканти, да не из, бъдат изложени на опасност от смърт по време на пътя. Презаселването е, е пътя, на който трябва да се отдаде предпочитание. Има хора, които поемат риск за живота си, за да стигнат до територията на Европейския съюз. Условията, при които това става, са ви известни. А, за, по, за, тях става, за тях ще се прилага реформираната програма на Дъблин. Може би не би, господин Сарвама, нищо няма да, може би нищо не трябва да добавям, но не мога да се въздържа. Всъщност, онова, с ко... което обсъждаме днес, е малка част от а, големия общ проблем. И тази малка част е презаселване на лица, нуждаещи се от закрила. Така че на теория да се а, отнеме от а, тежеста или да се намали напрежението. С други думи, ако има, да речем, 1 милиона, които смятат, че не могат да останат в страната, в която живеят поради война, тогава по силата на координация с ВКБОН, Европейския съюз решава да приеме в спешен порядък 20 000 души. И след това по координиран начин, възоснова на процедура, основана на общи стандарти, постигаме съгласие, че ще презаселим 20 000. И след това ще е, и след това съветът ще реши как е, ще уредим въпроса между държавите членки. 7000 тук, 5000 там, 3000 пък в трета страна. Или пък комисията ще е тази. Това е един от е, проблемите. Държавите членки а, има държави членки, които доброволно участват. И, и има план за преразпределение на влезли по незаконен път, от тези, които са в Гърция. Едно, сега по този механизъм за презаселване се определя механизъм и държавите членки определят своето участие. Вече е има определена цел, но държавите членки могат да кажат а, определена част от това, което е в плана господин Сарвама. Онова, което аз казвам, не бива да се смесва с много спорните 250 хиляди като санкция за, о, за отказ срещу допускане на безброй незаконно влезе. Това е въпрос, който дори не е поставен на връзката. Да, господин Обрихт. Аз мисля, че ние в момента, като комисия по бюджет, искаме да решим проблема на миграционната политика на Европейския съюз като цяло. Не можем да решаваме тази политика на парче. Разбирам становището на господин Комер. Има няколко елемента, които следва да бъдат обединени имиграционната политика, политиката за обежището, визовата политика, защото тези, които искат да напуснат Близкия изток, могат да поискат виза. Те чакат за помощ и ние като държави членки помагаме доброволно или пък те ще дойдат незаконно и тук се и тук е връзката с 250 хиляди. Не можем да решаваме проблемите на парче. Имаме цялостна иммиграционна политика. Като бюджетна политика ще решим 10 хиляди тук и 6 хиляди там. Но нека да... Е, но това е решение на парче. Сега има... Ще отворим ли системата а, за визи за унези, които искат да дойдат тук или ще ги взема от лагерите. Не казвам нищо ново, но трябва да, се, да проведем много е, ясен дебат за миграционната политика. В противен случай е, ще решаваме въпросите е, от тук и от там. Господин, господин Колме, благодаря господин председател. Съвсем, на, съвсем кратък коментар, за да обобщя. Дебатът а, а, показа, че всички виждаме едни и същи проблеми. Разбрах абсолютно всичко това, което каза господин Депре. Има обаче случай, в който има доброволно през заселване на мигранти от трети страни, ако вземем такова решение. Тогава ще има европейско финансиране от 10 000. Заедно с това се обсъжда и е, по други, на друга основа предложение комисията, ако един ми, е, мигрант е стигнал до Европа, всеки, който нарушава квотата, ще трябва да плати 250 хиляди. Коя страна ще приеме доброволно мигрант от трета страна, след като заедно с това се притесняват, че ако пристигнат, е, пристигна огромен брой, те ще трябва да приемат голяма квота и трябва да платят по 250 хиляди. Никой няма да вземе а, беженци от лагери на хартия. А, звучи чудесно, но това е а, без, безполезна мярка. Подобна мярка, в крайна сметка, ще бъде непродуктивна. Сега. 250 хиляди страна, която отказва да приеме 1000 души, ще трябва да плати 250 милиона. Това е предложение направено от Европейската комисия. Ние скоро ще трябва да се произнесем, защото аз съм докладчик по становище и смятам, че по тази цифра никога няма да бъде постигнато съгласие, нито в парламента, нито в съвета за 250 хиляди. Аз мятам, че трябва да предложим нещо по-разумно, но да се каже, че няма воля на Европейския съюз за един политика не е вярно. Един милион души в момента са в мигрантски, беженски лагери и те тежат на държави като Йордания. Предложението за, презас, за презаселване е да се вземе определен брой хора, да се облегчат страните, в които в момента се нарича. Това е реална ситуация и реформата на Дъблин отговаря на реална ситуация. Всеки ден хора прекусяват незаконно границите през Средиземно море или през Балкани, те пристигат на територията на Европейския съюз и когато пристигнат на територията на Европейския съюз, на границата и подат молба за обежище, това, тази молба трябва да се разгледа. Не е предвидено в Женевската конвенция даването на е, виза, на молбата за обеща с разглежда на границата или в територията. Не бива да смесваме нещата. Трябва да познаваме реалността на процедурата и на ситуация. Женевската конвенция от кога е? кога е прията конвенцията от а, Женева? След Втората световна война. А, тя е а, приета, за да може онези, които е, е, искат да избягат от комунистическите страни, да могат да дойдат на Запад. Председателят, е, условията са ли по-различни днес? Говорим за 10 000. Каква е целта? От бюджетна гледна точка приемаме елементите, но на какво ще прилича бюджета утре? Държавните и правителствени ръководители готови ли са да споделят суверенитета, когато се говори за убежище, ще има ли съгласие по обосноваността на дадено, на дадено решение? всичко отнема две по три и ако когато се откаже обежище, страната по происход не иска да си го вземе. Държавите и правителствени ръководители готови ли са да приемат една опростена и по-бърза процедура? Не става дума само за 10 000 евро. Аз мисля, че като комисия по бюджет можем да, да бъдем сговорчиви но докъде ще стигнем, ако утре дойдат 2 милиона от Турция? Ако умножим това по 10 000, това означава 10 милиарда. Какво защо означава това за бюджета? Защото да се приемат а, коректни мерки, утре да се окажем бюджет на безисходица. И ако продължавам, ще продължаваме да създаваме впечатлението, че Европа е бесилна, защо се чудим, че а, популизмът а, набира скорост? Господин Сарвама, ние говорим за приемане на малък брой беженци. Би било прекрасно да имаме а, цялостна съгласувана политика не би трябвало да го казвам, но кога ще стане това? Кога ще бъдат готови държавите членки да кажат, всички ще разпоемаме равномерно тежеста. В момента просто не е така. но за да успокоя председателя, ето защо държавите членки трябва да контролират нещата и те изчисляват много внимателно колко са доброволните споразумения, в които, които искат да сключат и да, и да приемат хора от лагерите и за да получат хиляда. Monsieur Bogue, dont je salue l'appellation. Ich äh, äh, um Господин Депре е абсолютно прав. Става дума за конкретна програма за презаселване. Да, разбира се, има проблем с постигането на общ ход към миграцията и обежището. Нека да се обърнем към първичното право на Европейския съюз и членове 78 до 80 на Лисабонския договор. Там всичко е казано много ясно. Стандартите са важни. Ние имаме първично право. Проблемът е, че не, не сме изпълнили това първично законодателство, споразумение за връщане с страните по происход. Можем да го направим по договорите механизъм за криза и в член 80 се говори за разпределението на финансовата тежест и солидарността. Първичното законодателство ни дава всички инструменти като законодатели за приемане на един цялостен е, и общ проект. Искам само да напомня, че е, аз аз не съм говорител на комисията, нито на съвета. Аз съм автор по становище и искам само да а, опиша нещата, по които работим. Да се каже, че няма интегрирана европейска политика в областта на обещето и миграцията не е точно. Комисията се опитва, но съветът просто не успява. Ако успеем да убедим съвета да приеме някои предложения на комисията, с които ще се осигури съгласуваността, това ще бъде много добре. Господин докладчик, в становището ви може ли по някакъв начин да призовете комисията и съвета да ни кажат пределно ясно, че тези мерки са част от глобална идея? и че ние желаем а, да бъдем успокоени а, по, а, във връзка с бюджета. това становище на комисията бе свързано с правомощията на бюджетната комисия по предложената темата. Това се опитвам да направя. Не внасяме изменения, защото сме общо взето съгласни с насоките на комисията за финансовата тежест. Ако искаме по-голяма съгласуваност, трябва да използваме бюджетната процедура за 2018 година. Председателят, ние сме комисия по бюджет, не можем да приемем процедура, без да сме наясно с последиците за бюджета. От друга страна, има опасност от частични мерки. Ние сме гаранти за съгласуваността на единство на е бюджета. Това, което не искаме да кажем, че контекстът е много труден, на мен ми е неприятно отношението на съвета, който гледа на нещата в краткосрочен план. Та действа се кампанийно с оглед на предстоящите избори. от време на време можем да се разбунтуваме от, а, срещу разнобоя, защото това създава лоша представа за Европейския съюз, което подхранва популизма и желанието да се затвориш в себе си. Ще внеса обаче изменения. Няма да има изменения. можете да отхвърлите моето становище, но трябва да можем да изразим протест, защото това е аматьорска работа. Моят френски английски не е по-добър от този на Жера. Добре, няма да мога да го обясня по-добре, но мисля, че в тази дискусия нещата се смесват. Това е становище за презаселването. То обясни много добре, че а, тук няма нищо общо с, с санкциите. Ние се опитваме да изградим една по-глобална политика. Ясно е, че бюджетните последици няма да бъдат сериозни, защото държавите членки не приемат почти никого. Ясно е, че има нужда от по-глобална политика. политика, в която да се обединят е, всички отделни политики и това трябва да стане в бюджетната процедура за 2018 година. Аз съм напълно съгласен с е, Жерар Депре и това, което той каза. Не винаги съм съгласен с него, но днес съм напълно съгласен. Cet accord étant établi à 11 heures, ça tombe... Да, Радвам се, че стигнахме до съгласие вече 11 часа. Трябва да минем към гласуване. В пленарната зала ще има съответно събитие някъде към 11 и 10, 11 и 30. Благодаря на Жерар Дюпре за поясненията. Радвам се, че няма изменения. Имаше възможност всички да се изкажем по една тема, която е изключително важна. Нека сега да минем към гласуване. Докладчик Янс Хейер. Präsident, <clears throat> mir liegen gar keine Anfragen für Transfers vor. Also insofern müssen wir an der Stelle auch. Äh, Господин председател, няма искания за трансфер. Няма нужда да се гласува по тях. Все пак исках е, информация от секретарята по този въпрос, за да съм сигурен, че няма грешка. Имаше <clears throat> да, искания за корекция в фонда за мобилизация. Donc, y a pas de vote. Добре. Няма да има гласуване тогава. Nous verrons ça, le, nous verrons ça lundi prochain. sur la, la, justement la mondialisation, ça fera l'objet d'un vote lundi prochain. Добре, следващият понеделник ще гласуваме за корекциите. С това отговорих на въпроса на Ян Сангера. Думата има Индрек Тарант за <clears throat> някои трансфери. Благодаря, господин председател. Както забелязвате, имаше някои грешки в бюджета миналата година и те трябва да, бъдат, да се коригират. Първото искане е от Европейския съд, като целта е да се вземат малко пари от възнагражденията и да се платят с тях пари <clears throat> за правни щети. тъй като някои искове са спечелени от изците. изците. Моето препоръка е да подкрепим този трансфер. Ако няма възражение, можем да считаме, че това се одобрява. Госпожа Крафе, за какво плащане става дума за съда. Няколко думи по този въпрос. Всъщност това е <clears throat> вторият трансфер. Имаше един трансфер преди това. 805 000 евро беше значи, <clears throat> глоба за съда, защото се забавиха със своето решение. Но като принцип е, това не е добре. Гражданите и фирмите да чакат толкова дълго за речение от съда. И в крайна сметка глобата се плаща от данакоплаците. Мисля, че <clears throat> Комисията за бюджетен контрол трябва да поиска от генералният секретар колко са тези глоби за това, че няма решение на евреи. През феврари имаше две-три такива. И колко да очакваме през годината? Осемстотин хиляди евро – това е голяма сума за тънакоплатците, за това, че не са си свършили работата добре. Има ли представител на съда, който да отговори евентуално на въпроса на госпожа Гресле? Благодаря, господин председател. На практика ние вече идвахме в комисията за такива трансфери. Но, както знаете, имаше един проблем с забавяне в, <clears throat> в съда през 2016 година. Много е важно да получим тези средства, за да не се стигна до такова положение в бъдеще. В, през тази година имаше три осъдителни присъди срещу нас. Единственият иск е за забавянето на съответния срок. Да. Надявам, ще има и други искове по-нататък, но за сега отново се налага да се обърне към вас за допълнителен трансфер. Еме. Тук става дума за един сериозен проблем дали съдът е предвидел съответните средства или пък е подценил средствата, които, с които разполага за това, че решенията не са взети на време. Госпожа Клесера. Да, съгласна съм с вас, казва госпожа Креслер. И в миналото сме се опитвали да. Мобилизираме съдиите да действат по-ефективно. Всъщност, това е много сериозен въпрос. Европейски орган не може <clears throat> да си свърши работата на време. Трябва да разгледаме начинът по който е организирал своята работа. Всички работим под натиск. Въпросът е как е било допуснато това да разберем в кой съд точно е станал това в смисъл, дали има достатъчно съдии. Искаме ясно обяснение от Европейския съд за причините. Um, uh, Благодаря. Съгласен съм с проблема, така както беше описан от госпожа Краслер, на базата на информацията, с която разполагам в момента, не смятам, <clears throat> че съдът няма достатъчно парични или финансови средства. Може би проблемите са по-скоро в организацията на работата. Хубавата новина <clears throat> е, че държавите членки се бавят при назначаването на съдии, така че правим економия от това, че не плащаме заплати на някои съдии. Предполагам, че тези грешки са, се дължат на други в структурата на съда. Моята, <clears throat> моята Идея е не да прехвърляме средства от едно перо към друго, а да искаме тези пари да се възстановят от тези, които са допуснали грешките. Въпреки, че това подкрепям искането за трансфера. И има още един, едно <clears throat> бюджетно решение. След като съдът вземе решение срещу някаква компания, средствата идват в бюджета. И ако съдът не решава на време, всъщност страда и европейския бюджет. Ако се наложи <clears throat> санкция срещу съда, не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 si la Cour n'est pas en mesure de prononcer ses jugements... Ако съдът не е в състояние да се произнесе в съответния срок, защо тези санкции да се възстановяват от Европейският съд, а не от... Als ich zugehört habe, der Gedanke durch den Kopf gekommen, dass wir ja gerade dabei sind, die Haushaltsordnung zu verändern. Und, ähm, äh, Той слушах, той пада си помислих дали <clears throat> се опитваме да променим финансовият регламент. Всъщност, това е нещо, по което вече сме работили. Държавите щенки при налагането на тези санкции би искат да използват, бих искали да използват съответната сума. <clears throat> Добре е да <clears throat> използваме средствата от глобите за бюджета на Европейския съд. тези трансфери на практика подобряваме положението там. Но по този начин, дори да наложим санкция срещу съда, с това <clears throat> ще ограничим възможностите му за работа. Според мен, господин председател, връзка с санкциите, които са наложени ни в края на годината. Тези средства не бива да се връщат на държавите членки, по-скоро да останат на разположение на нас в бюджетната комисия за подобни случаи. Добре. Сега ще гласуваме. Електронно, моля. Госпожин Топре. Е, ки е фаворабл? Кой е за? Благодаря. Против втори трансфер за Комитета на регионите. Господин Таран. Комитета на регионите е прословод с това как прави работата си по-ефикасна. Сега те искат прехвърляне на средства за перата, които са изброени тук. Не знам дали искате да ви ги прочета. Предполагам, че не. Добрата новина е, че предлаганите промени не променят бройката позволени позиции. Става дума за 465 евро и 70 евроцента. Нека да се гордеем и да подкрепим прехвърлянето. Мисля, че тук не се изисква гласуване, няма възражения, следователно сме одобрили това предложение за изменение. Сега ще прекратим работа. Продължаваме след обед в 15 часа. Всъщност, извинете ме, 14 часа, казва председателя. Прекратявам заседанието.